Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear colleagues. Well... Добро утро, госпожи и господа. Добро утро, скъпи колеги. Добре дошли на днешното заседание на комисията ни. Часът е 9 часа и 7 минути. Затова нека започнем работа. Продължаваме с точка 13 за пореден път за нас е удоволствие да приветстваме с добре дошъл Йоханес Хан, комисар отговарящ за преговорите за разширяване и европейската политика на съседство. Предстои отново и вероятно за последен път с Йоханес Хан да обсъдим въпроси свързани с неговия ресор разширяването и съседството. Ще обърна обичайната последователност и първо ще благодаря на Йоханес от името на цялата ни комисия за чудесното ни сътрудничество и за неуморната му работа с цел увенчаване с успех на политиката на съседство през, този, през изминалия мандат. Наистина се надяваме, че с вашия приемник ще работим в дух на градивност. Предстои той да бъде изслушан. Обръщам се към Ракел. Определена ли е вече дата за изслушването на кандидата? Все още не. Чакаме да се определи дата. Господин комисар, мисля, че всички сме наясно с това, че след Европейския съвет европейската политика по разширяване се намира на изключително важен кръстопът. Аз бях изключително откровен. Заявих, че не вземането на решение за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония бе лошо решение за Европа. Не можахме да покажем единство, не се стигна до помирение изоставихме съюзниците и приятелите си, показахме, че ни липсва каквато и да било стратегическа визия. И всичко това се дължи само на малко мълцинство в съвета. Трябва да отправим, според мен, стратегическо послание, най-вече към Скопие. Ще удържим обещанието си, няма да предадем нашите приятели и съюзници. Председателят на Европейския парламент, господин Сасоли, вече бе в Северна Македония по време на първото си посещение в чужбина. Това посещение се състоя на 4 и 5 ноември и ще бъде последвано от посещение на господин Сасоли в Албания на 2 и 3 декември. Но нека сега не съжаляваме, а нека видим как можем да преодолеем оставащите пречки, как можем да работим по-ангажирано и да сме по-подготвени за разширяването. В противен случай перспективата за членство ще си остане само празна дума, без никакво съдържание. Трябва също така да видим и какви са предизвикателствата в съседните ни държави, като е, страните от източното партньорство, най-вече Грузия, Молдова и Украина. Накрая, нека изтъкна колко е важно да се гарантират адекватно финансиране и намирането на балансирани решения във връзка с двата инструмента за външно финансиране. Инструмента за предприсъединителна помощ и инструмента за съседство и сътрудничество. Още веднъж ви приветствам с добре дошъл, господин комисар. Имаме време по тази точка до 10 часа, след което ще продължим с стратегическия диалог с вас. Благодаря, господин председател. Скъпи Дейвид, сърдечно ви благодаря за чудесното ни сътрудничество през изминалите 5 години. Благодаря за активната ви работа както и за усилията ви за подобряване на положението, както в непосредствените, така и в по-далечните ни съседи. Първо ще се спра върху Западните Балкани, тъй като това е най-актуалната в момента тема. Вероятно това е последният ми разговор тук с вас в тази комисия, в качеството ми на комисар. Когато стъпих в длъжност през 2014 година, положението беше доста сложно. Тогава председателят Юнкер излезе с небезизвестното си изказване, което неведнъж бе тълкувано погрешно, а именно, че през този мандат няма да има повече разширяване. С онези, които са запознати с процеса на разширяване, това изказване бе повече от ясно но бе, за съжаление, погрешно изтълкувано от мнозина. Опитахме се ясно да заявим, че има ясна европейска перспектива за всички шест страни от Западните Балкани, които все още не са членки на Европейския съюз. Нека накратко обобщя какви възможности разкри тази ясна перспектива пред Западните Балкани през изминалите пет години. През 2008 година излязохме със стратегията си за Западните Балкани, в която ясно бе заявена тази перспектива. В стратегията ясно се заявява също, че държава може да се присъедини към Европейския съюз единствено и само ако е уредила всички двустранни конфликти преди присъединяването си. Северна Македония успя да реши конфликта, който се водеше с Гърция от десетилетия, въпроса за името. Бе също така постигната и договореност с България за това Косово и Черна гора също успяха да постигнат договореност по нерешения въпрос за границата си. И всичко това залегна в ясната перспектива, ясната европейска перспектива. В рамките на процеса от Берлин поставихме силен акцент също така върху развитието на региона по линия на съответните програми. На Западните Балкани инвестирахме средно по 1 милиард годишно. Съвсем съзнателно говоря за инвестиции, а не просто за безвъзмезна финансова помощ. По програмата от Берлин се осъществяваше и регионално сътрудничество в областта на свързаността, най-вече в областта на инфраструктурата и транспорта, но също така и в сектора на енергетиката и на цифровите технологии. А що се отнася до цифровите технологии, успяхме в лицето на колегата ми Мария Габриел – да постигнем споразумение за таксите за роуминг. Така че там се стигна до големи економии, поне що се отнася до трансфера на данни в регион. В рамките на процеса от Берлин поехме ангажименти за предоставянето на около 1 милиард евро за инвестиции в инфраструктура. Тези средства ще бъдат инвестирани до средата на 2020 година. Активизирахме сътрудничеството си и по отношение на младеща. Поставихме също акцента върху инициативи за създаването на регионално економическо пространство – това доведе до увеличаване с 20% на стокообмена между страните в региона за периода 2016-2018 година. В миналото не се наблюдаваше подобен ръст на стокообмена в региона. Така че това е знак за първите конкретни резултати от инициативите ни. По време на последната годишна проява в Познан, посветена на процеса от Берлин, взехме решение и за инициатива за тъй наречената зелена програма в региона. А проявата Media Days бе формат който не винаги се ползваше с безрезервната подкрепа, меко казано, на всички страни, където се прилага, но този формат е възможност за това представителите на медиите в региона, не само журналисти, но и всички работещи в този сектор да се срещат помежду си и да обменят опит. Това е в полза на професионализирането и независимостта на медиите. Освен това, работихме и за насърчаване на инвестициите в региона. През 2016 за първи път всички държавни и правителствени ръководители от региона се срещнаха благодарение на наша инициатива в Сараево. Тогава това бе същинско нововъведение, а сега подобни срещи са нещо съвсем нормално. Държавните и правителствени ръководители в региона се срещат и по свой почин, без наша намеса. Освен това, през изминалите години бяха проведени редица двустранни срещи. В Албания бяха проведени мащабни реформи на съдебната власт. Това е единствена по рода си инициатива на Западните Балкани, която може да послужи за примери в бъдеще. Сключихме споразумение за асоцииране с Косово и с Босна и Херцеговина. В Босна и Херцеговина след провеждането на съответните преговори получихме отговор на въпросите от въпросника си. Това е една от стъпките по пътя към присъединителния процес. За да бъде попълнен този въпросник, в страната трябваше да бъде създаден механизъм за координиране. Така страната можа да излезе с единна своя позиция, което според мен говори за голям напредък. Приключихме и по споразумението с Черна гора. Започнахме преговори с Сърбия. Сърбия е много добър пример за това, че отварянето на първите преговорни глави може да доведе до много ряза кръст в инвестициите. Такъв бе случаят в Сърбия. Това бе един много дълъг списък на постигнатите от нас успехи. Със сигурност можем да упоменем и много неща, по които не сме постигнали успех. Но ако не бяхме дали на тези страни конкретна европейска перспектива, то според мен почти нищо от това, което изложих от тук до тук, нямаше да може да бъде постигнато. не бе взето решение за започване на преговори с Северна Македония и Албания реакциите на това показаха колко отрицателно може да се отрази това на работата ни в региона. Колко зле може да се отрази това на реформи в страни като Косово, например. Невземането на това решение се отрази много зле на възможностите ни за въздействие в региона. На това невземане на решение се гледа като на грешка от цялата международна общност. Надявам се, че тази стъпка ще бъде преразгледана в бъдеще, за да не се стигне до историческа грешка. Винаги съм казвал, ще го кажа и сега, че на онези, които смятат, че преди следващото разширяване трябва да преразгледаме вътрешните си процедури за вземане на решение, мога да кажа, че това е вярно, но ще трябва този процес да протича паралелно с другите процеси. Ако първо заложим само на вътрешната реформа и едва след това се запитаме дали следва да разширяваме в бъдеще или не, то перспективата за тези държави ще е подобна на перспективата им от преди 30 години. Тоест няма да има реална перспектива за тях и няма да се ползваме с доверие от тяхна страна. Много е важен въпросът за доверието. Европа в световен мащаб полага усилия за това да спазва многостранния подход и принципа на водене на преговори. А не вземането на решение за Северна Македония и Албания се отрази зле на доверието към нас. Доверието, с което се ползва Европейският съюз, е един от най-големите му козове. Поехме ангажименти в случай, че бъдат изпълнени критериите. В случая те са изпълнени дори повече отколкото трябва, а ние не спазихме поетите от нас ангажименти. А от друга страна, огромното мнозинство от държавите членки вече от години поддържа позицията, че трябва да се започнат преговори. Такова е положението към момента. Не бива да допускаме създаването на вакуум, тъй като винаги, когато има вакуум, той рано или късно бива запълнен. Трябва да видим как да се справим с тази ситуация. Ще трябва да продължим да водим дискусии и диалог с по-критично настроените държави членки. Освен това е важно, според мен, да работим много активно и за подпомагане на економическото развитие на региона, тъй като економическото развитие върви ръка за ръка с спазването на принципите на правовата държава. А правовата държава, борбата срещу корупцията и економическото развитие на региона са сред основните ни цели. По този път тръгнахме и по отношение на източното съседство. Да се надяваме, че ще продължим да вървим по него и в бъдеще. Тази година, както знаете, отбелязахме 10 годишнината от очредяването на източното партньорство. Първоначално не бе ясно как ще се развият нещата, затова и очертахме 20 цели, които трябва да се постигнат до 2020 година. Така съвсем ясно заявихме какво трябва да се постигне по същество. Партньорите ни положително възприеха тази инициатива и започнаха работа по нея. Сега се работи по следващото поколение конкретни цели за периода до 2030 година. В много области може да се осъществи пълна приемственост между първото и второто поколение – ако имате въпроси по отделните държави от източното партньорство, с удоволствие ще им отговоря по-нататък. А що се отнася до южното съседство, там положението е съвсем различно. В източното съседство още от самото начало заложихме на изграждането на структури, а в южното съседство още от самото начало се поставя ударението на управлението при кризи. Ежедневно, сигурен съм, следите положението в региона от Сирия до Марокко. Има възходи и падения в този регион. Би ми се искало да повишим стабилността там. Последващата точка от дневния ви реч ще можем подробно да обсъдим Марокко, например. Но ако видим какво се случва в Тунис, то Става ясно колко крехки са демократичните структури все още в тази малка арабска държава. Ще трябва в бъдеще да продължаваме да се опитваме да я подкрепяме. Това бе съвсем накратко изложението ми за настоящата ситуация в съседните ни държави и на Западните Балкани. Ja, Herr Kommissar Hahn, vielen Dank für Ihre Ausführungen.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 Благодаря ви също и за това, че се спряхте и върху тези области, където не сме постигнали успехи, където имаме повод за разочарование, най-вече по отношение на Северна Македония и Албания. Мнозина колеги, сигурен съм, споделят тази ваша гледна точка. Нека ви уведомя, че вчера се състоя заседанието на координаторите ни, на което бяха взети много важни решения. Определихме докладчици за всички държави от източното съседство и от западните Балкани. Повечето политически групи вече определиха и свои докладчици в Сянка. През идните години ще имаме четири работни групи тук за западните Балкани, за източното съседство, за южното съседство и за финансовите инструменти за външни действия. Така че поне на структурно ниво вече можем да започнем работа. Вероятно няма да ни е необходимо много време по следващата точка, точката за Марокко, около 30-35 минути. А по тази точка вече много колеги са заявили желание да се изкажат. Ще огранича времето ви за изказване по на две минути, за да може Йоханес Хан да даде подробни отговори. Изказвани от името на политическите групи сега госпожа Кълнията от името на НП. Uh, uh, благодаря, нека. Първо да благодаря на комисаря Хан за изключително доброто сътрудничество с групата на НП. Изказването ми ще бъде емоционално, тъй като отговорностите ми от предходния период бяха свързани и с източното партньорство, и с страните от Западните Балкани. И честно казано, направо ме е срам, защото си спомням как се срещахме с а, а, посланника на Северна Македония, сега Северна Македония, винаги му казахме само решете проблема с името и всичко ще е наред. И аз съм му го казвала, и вие сте му го казвали. И изведнъж получава този удар. Огромен удар. От тук нататък задачата ни трябва да е да направим всичко възможно да настоим нещата да се придвижат напред, защото да се е, проведе още една среща на върха на която за пореден път да се потъпча всички надежди на Северна Македония, би било а, а, катастрофа. Реално това е, е важно за Европа и е от огромно значение за бъдещето на региона и за въздействието на Европа в този регион. Благодаря на Сандра Кълнете, колегата Питела. Благодаря, господин председател, господин комисар. Много ви благодаря, е, че сте тук днес за преглед на предходния мандат, който започна а, е, интензивно и завършва интензивно. Е, беше казано, че Европейския съюз няма да се разшири през а, този мандат – предходния мандат, но никой не можеше да предположи, че ще има държава членка, която ще реши да напусне. Много важно е бъдещето на Западните Балкани, но както показа срещата на върха в София, не всички споделят ентусиазма ни. А партньорите ни от тези страни са посветили много усилия, за да постигнат резултатите, е, на които ние настоявахме. И бивша Югославска република Македония, казва оратора, и Косово. Председателството на Харватия подчерта Западните Балкани като приоритет. Надяваме се, че ще има по-положителни резултати на срещата на върха следващата пролет в Загреб. Ако Европейския съюз не изнесе стабилност в този регион – това означава, че ще внесе на своя територия нестабилност. Каква е вашата ви, позиция за бъдещето на е, разширяването на Европейския съюз? Ще има ли нова методология? Ще се прилага ли тя и за страни, които вече са кандидатки и преговарят, като Сърбия и Черна гора? И накрая, какви според вас са най-големите предизвикателства които трябва да се преодолеят, за да може политиката в тази област да функционира добре за в бъдеще. Благодаря. Натали Лазо. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за подробното описание на процеса на разширяване. Бих искала да задам някои въпроси. Говорихте за успехите, но има и неща, които не се случват а, така добре. А, искам да задам въпрос за Сърбия. Сърбия започна процеса на присъединяване, отвори се една преговорна глава. Каква е вашата оценка за способността ни да въздействаме в момента върху страни като Сърбия? поради това, че вече преговорите са започнали. Намалява ли се въздействието на Русия в Сърбия? Подобряват ли се правата на младсинствата и правата на човека? И какво можем да направим? за да насърчим е, действително всички тези реформи и за да може процеса на разширяване да ги подкрепя. Ясно е, че трябва да се преразгледа процеса на присъединяване. Кога ще представи Европейската комисия предложение за преразглеждане на процедурите на присъединяване, след като очевидно, че на този етап те не са задоволителни? И още нещо по отношение на партньорството с страните от е, е, южната страна на Средиземно море. Казахте поредица от кризи, споменахте Тунис, но бяхте твърде кратък, според мен, и смятам, че бъдещето на страните на юг от Средиземно море и страните от Магреба и демократичния опит в Тунис могат да се отразят а, е, значително на Европейския съюз. И е, аз бих настояла за допълнително изслушване в нашата комисия, може би с вашия наследник, за да говорим точно за това какво можем да правим за тези страни и по-конкретно за Тунис. Групата на зелените. Комисар Хан. Ем... Благодаря ви, господин комисар Хан. Спряхте се върху много теми, като доверието, с което вече не се ползваме, значимостта на подпомагането на регионалното развитие, създаването на вакуум и други. Нека се спра малко по-подробно върху вакуума. Колегите вече заявиха, че въпросът Сърбия-Косово до голяма степен зависи от това доколко ще можем да ускорим и изпълним със съдържание диалога. В момента диалог изобщо не се провежда. Какво е вашето мнение как, какво можем да направим, за да ускорим темпа на диалога между Сърбия и Косово? Какви може да са евентуалните следващи стъпки на Европейския съюз? В Косово неведнъж се изтъква тезата, че сме били прекалено мекошави по отношение на вътрешно-политическите фактори там както и по отношение на съдебната реформа и върховенството на закон. В Косово се смята, че не сме оказвали до сега достатъчно натиск върху политическия елит. Междувременно вече знаем, че има и много други играчи, които се намесват, като например Катар, американците, китайците и руснаците. Така че има много голям натиск върху отделните действащи страни да не загубят влиянието си там. Вчера разговаряхме с депутати от Сърбия. Изключително приятно бях изненадана от това колко про-западно и про-европейски ориентирани бяха те, как гледат на страната си вече като на част от Европейския съюз. Колегите от Сърбия изискаха от нас активно да работим срещу Русия и руската пропаганда. Има ли Европейската комисия стратегия за това как можем да изтласкаме Русия от Сърбия, да намалим влиянието и там? Благодаря ви. Другите политически групи не са дали знак, че искат да се изкажат. Идентична си демокрация. Да, благодаря, казва господин Мариан. Искам да говоря за исторически... Е, говори се за исторически грешки. Вие използвахте това понятие, имате право да го използвате, имате право да имате мнение, обаче всъщност според мен става дума за нормалното функциониране на европейските институции по настоящем и аз като член на своята политическа група е, се радвам, че Европейския е, съюз по настоящен продължава да бъде съюз на суверенни държави и те имат право да кажат не, когато искат да кажат не. И за мен е много важно правилото за един души да се спазва позицията на Франция за Балканите, както я споменахте. Е, ме кара да се радвам. Радвам се, че господин Макрон в крайна сметка защити тази е, позиция и в крайна сметка трябва да се проведе дебата за това докъде стига Европа. Къде са границите на Европа? Разбира се, е, не може да се разширява Европа до безкрай. Имам три въпроса. Първо за Турция. До кога ще продължаваме опорито да е, провеждаме преговори с Турция при положение, че имаше репресии в Турция, имаше шантаж е, с, с миграцията, имаше, е, има офанзива срещу кюрдите, а ние какво продължаваме да преговаряме. На второ място, по първата глава а, за преговори с Сърбия, настоявате тя да признае независимостта на Косово. Обаче пет държави членки все още не са признали независимостта на Косово. Защо тогава и в името на какво изискваме от Сърбия да признае независимостта на Косово, при положение, че други държави членки не са я е признали и накрая що се отнася до косовските, косовската армия, която влезе в сръбски анклав миналото лято, не смятате ли, че това трябва да постави под въпрос статута на Косово като страна кандидатка? Благодаря ви, господин Мариани. Много бих искала да коментирам показаното от вас, но Днес съм само председател, иначе бих могъл да кажа наистина много. Екаре няма представители днес. От Обединената левица искали някой да се изкаже, така че втори кръг. ЕНП. Михаил Галер, благодаря господин комисар за работата ви през изминалия мандат. Пожелавам ви всичко най-добро при работата по новия ви ресор. Съгласен съм с всичко това, което казахте за Западните Балкани. Разбира се, можем да оставим на господин Путин и на господин Ердоган да се погрижат за тези държави. Това ще е именно последицата от неводенето на преговори с тези държави. Мисля, че можем както да реформираме вътрешните си процедури тук, така и да водим процеса по разширяване. Знаем, че Харватия се присъедини, например, към Европейския съюз 8 години след като започна преговори за членство. Тоест не предстои някоя от тези държави да се присъедини към Европейския съюз от днес за утре. Въпрос за източното партньорство. Знаете, че три от общо шесте държави там, Украина, Грузия и Молдова, работят по много амбициозни програми за сътрудничество с нас. Доколко според вас вече действащи програми в Европейския съюз може да се използват по отношение на тези държави, за да се възползват те от тези програми и да се доближат до нас? Още нещо, любима тема както в Европейския съюз, така и извън него, а именно не бихме ли могли да доближим до Европейския съюз някои държави чрез премахването на таксите за роуминг? Това е едно послание, което бихме могли да отправим и стъпка, която ще е от полза и за двете страни, най-вече за потребителите. Благодаря от името на социалистите демократите Ара Ковач. Благодаря, господин председател, господин комисар. В присъствието на двама диктатори, господин Ердоган и господин Алиев, унгарският министр-председател господин Орбан заяви, че ако може портфейла за разширяване и добросъседство да попадне в ръцете на Унгария, той с удоволствие ще, постави, ще се постави на услугите на тези двама господа. смятате ли, че Унгария действително трябва да получи тази позиция, като се има предвид турската агресия в северната част на Сирия? Благодаря. Някои от въпросите, зададени днес, следва по-скоро да се зададат на съответния кандидат, когато а, се стигне до изслушването, защото може би не е господин Хан е отговорен за номинациите. Господин Кичук, благодаря ви, господин Хан, че сте тук. Има голяма подкрепа от голяма част от държавите членки, обаче въпреки това се стигна до затруднения при откриването на преговори с Албания и Северна Македония. С разрешението на съвета вие казахте, че не трябва да обвиняваме никой за тази е, за този провал, но това е сериозен проблем за Европа и, и, много, и всички ние добре знаем, че е, такива отлагания може значително да навредят на доверието към Европейския съюз на Балканите и вие сте отговорния комисар по темата. Ясно е, че трябва да има реформи. Може да се реформира процеса за присъединяване, обаче основният въпрос е при какви условия трябва да се реформира този процес, какъв трябва да е графика, трябва ли тези реформи да, да се правят и да влияят на процесите, които вече са започнали в страните, в Западните Балкани. Какво е вашето мнение? Благодаря, господин Кичук. Сега от групата на зелените госпожа Трик. Благодаря много, господин председател. Е, благодаря е, на е, комисаря Хан за всичко, което направи и за политиката за добросъседство и разширяване и съм съгласна с неговата оценка на факта, че не се вземе решение в съвета. Това доведе до много тежко въздействие е върху съответните страни и върху целия и може да има още по-тежки последици за целия регион. Какво можем да направим междувременно, преди да се вземе е, ново решение, за да запазим някакъв политически, някакъв положителен дух и да насърчим хората да продължат да ни вярват е, да вярват, че ще продължим да ги подкрепяме. Ще има избори в Северна Македония. Какво смятате? Как ще се отразят те на следващия период? Смятате ли, че може да има отражение върху целия регион, върху други страни от решението да не се започнат преговори? И също така, знаете, че много се обсъжда връзката между свързването на Албания и Северна Македония в един пакет. Обсъжда ли се тази тема също в съвета? Благодаря ви, госпожо Стрик. Трети кръг, господин Кабелиус, НП. Господин председател, господин комисар, и аз искам да ви благодаря за положения труд. Действително постигнахте много. Е, ясно че винаги бихме искали при разширяването да има още по-голям напредък, напредък, но като бъдещ комисар за бюджета и административните ресурси се надявам, че няма да забравите предходния си портфел и че ще обръщате специално внимание на тази тема. Сега, по отношение на вашето изказване за това, че Европейския съюз трябва да изнася стабилност, а не да внася нестабилност, единственият начин да се изнесе стабилност в този регион е чрез, чрез мека сила, т.е. чрез разширяването а сега имаме криза в областта на политиката на разширяване в Европейския съюз. От една страна може да се безпокоим какво ще се случи от тук на так-так. От друга страна, ако разгледаме историята на Европейския съюз, можем да видим, че в общи линии кризите по някой път водят до положителни развития, защото се прави анализ на това какво трябва да се промени за да може политиката за разширяване да стане по-ефективна и успешна. И за това бих се радвал да чуя малко повече е, за вашето мнение за това как точно трябва да се реорганизира тази политика за разширяване, за да не може една единствена страна да блокира целият процес. Друг важен въпрос за мен е източното партньорство. Михаил Галер е, попита какво можем да направим, за да има определено разграничение между шесте страни, включени в източното партньорство, тъй като три от тях са доста по-напред от останалите три. Може ли да се раздели стратегията на две тройки Молдова, Украина и Грузия – от една страна, за, за да може да се насърчат тези страни, да, се, да почувстват, че наистина напредват. Благодаря социалистите и демократите, госпожа Сантос. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми първо да поздравя комисаря за начина по който си вършиш работата до тук и да му пожелая успех от тук нататък. Успехите, е, въпросите ми са свързани е, с е, невземането на решение в съвета. Бяха дадени големи надежди на, Маке... на Северна Македония и Албания за започване на процеса на присъединяване. ясно, че присъединяването е много дълъг процес на диалог, на реформи, е, който е, се задълбочава. Господин комисар, вие споменахте инвестициите, които са направени през всички тези години. А в крайна сметка виждаме, че резултатите са разочароващи. Това, което се случи, може значително да подкопае доверието на гражданите на тези страни в Европейския съюз. И така, моят въпрос е, как можем да преодолеем тези проблеми и какъв е отговора, който ще дадем на гражданите. В тези страни имаше някои реформи, а, които съвсем не бяха леки. Социални реформи, а, които повлияха на социалното а, равенство в страната. За това искам да разберем Какви са намеренията ни да продължим да, да се движим напред? А, или да се придвижим напред с една от страните, да оставим другата в а, чакалнята? През последните няколко дена се получават все повече сигнали, че една от двете страни може да бъде оставена да чака. Ако Европа не запълни това пространство, опасявам се, че други ще го направят. Благодаря. От Обнови Европа господин Гета. Благодаря, господин комисар, за вашият принос към нашия дебат. Позволете ми да направя обаче една забележка или по-скоро да формулирам един въпрос. Възможно ли е да разглеждаме въпросите за разширяването на Европейския съюз без да се спреме на още по-важният въпрос. В какво състояние е Европейският съюз? Всички осъзнаваме, че Северна Македония и евентуално Албания биха могли да имат трудности или да минат през препятствия предвид нашите грешки или решения. Но в повечето държави членки, ще спомена само три от тях, Франция, Италия и Германия. Можем ли предвид политиките в тези страни да разглеждаме про- проблема на разширяването на Европейския съюз, без да разглеждаме състоянието на Европейския съюз? Благодаря. Сега ще дам думата на още 4 души и след това ще отпуснем 15 минути на господин Хан да ни отговори. Господин Йорданов. Уважаеми господин комисар, следил съм вашата работа в Северна Македония и мога пред всички колеги да потвърдя, че вие бяхте един наистина отличен представител на нашия съюз в тази страна. Вие наистина направихте много за това е, македонските граждани да повярват и да подкрепят идеята за европейското е, обединение. Е, в отговор на някои изказвания мога да кажа, че там, където няма Европейски съюз, в Европа се настанява Русия – и това е доказана от историята политическа истина. И съответната страна тогава започва да води активна антиевропейска и антинатовска политика. И днес примерът със Сърбия е изключително показателен. В момента правителството и президента на Сърбия практически представят тази държава като втора руска държава на Балканите. Икономически тя е ориентирана към Русия, а във военно отношение също и затова имах повод и вчера да говоря. Къде са границите на Европа? Те са там, където владеят европейските ценности. Има върховенство на правото и граждански права и свободи. Очевидно е, че към момента в тези граници не попада Русия независимо от традиционното френско-руско приятелство. А, а Северна Македония, Черна гора и надявам се, разбира се, в бъдеще и Сърбия, и Косово желаят тези ценности. И отново искам да подчертая, че България категорично, еднозначно подкрепя процеса на разширяване в този регион със страни като Северна Македония и, и, и Албания. Thank you, Mr. Благодаря, господин Александров. А сега господин Сорин, госпожа Сорин. Благодаря. Господин председател, споделям тревогата на Натали Лазо за това, че не обръщаме достатъчно внимание на партньорството с южната страна на Средиземноморието. Приехме резолюция за Египет, важен наш партньор в Средния изток и играч в Магреба. Така че ще задам следващите въпроси. Има известно замразяване на партньорството с Египет. Можете ли да кажете, че има деблокиране на положението или има ново блокиране и какви са мерките предприяти от комисията предвид, че Египет не спазва ембаргото за оръжието спрямо Либия. Каква е позицията на комисията? Благодаря, Мария. Господин Шамучевич. Благодаря, господин комисар. Нека да ви покажа нещо. Искам да ви покажа това. През 2003 година получих тази чанта в Солун. Нося със себе си, защото това е, е материализиране на обещанието на Европейският съюз към страните от Балканите, че те наистина ще изпълнат, е, че съюза ще изпълни своите ангажименти. Искам да ви задам един въпрос, свързан с една от нашите източни съседки Белорус, Какво можем да направим с този страшен наш съсед? Благодаря, Вашемец, господин Мавридес. Благодаря, господин председател. по време на предишният ви мандат и аз много често не съм бил съгласен с вас и не одобрявах винаги политиката, която вие водихте. Но сега на последното ни заседание, свързано с разширяването, искам да ви припомна нещо. Спомням си едно ваше изявление – когато се извърши преврат в Турция, как изведнъж десетки, стотици, хиляди спис, списъци излезаха. тези списъци просто бяха май готови предварително исках да ви припомня това. И сега, сега сме в едно странно положение спрямо Турция. По принцип това е страна кандидатка и същевременно трябва да се спрем на две неща. Неодавна Европейският съвет реши, че поведен, повед, поведението на тази страна е не а, неприемливо в Средиземно море и че трябва да има санкции срещу тази страна. Колкото до Западните Балкани, ние всички искаме Европейският съюз да действа и то колкото се може по-бързо, за да можем да се от, отървеме в този регион от руското влияние и естествено и от турското влияние. Но Турция е страна кандидатка, която би могла някой ден да се пресъедини към Европейския съюз. От друга страна искаме да спрем турското влияние в Европа. Не е ли странно? Благодаря, колеги, за вашите коментари, за въпросите. Има много въпроси за вас, комисар Хан. Предлагам ви 10 до 15 минути, но само ако ми колеги, ако ми обещаете, че нашия дебат за Марокко ще е много по-стегнат. Затова можем да дадем 15 минути на комисар Хан. Трябва да приключиме в 10.30. Йоханес. Благодаря. Първо, Мисля, че по отделните части от досието ми, като източното партньорство или южното съседство, биха могли да се провеждат отделни заседания. Мислех, че днес ще се съсредоточим върху Западните Балкани, но ще се спра накратко и върху всички въпроси, които не засягаха Западните Балкани. По въпроса за източното партньорство – Става дума за 6 държави, които извинете, за Западните Балкани. Става дума за 6 държави, които вече са изцяло заобиколени от държави от Европейския съюз, чисто географски. Съгласно договора от Лисабон, тези държави имат право да кандидатстват за членство в Европейския съюз. Някои от вас съвсем ясно казаха, че през изминалите годините, дори десетилетия, още от срещата на върха в Солун, постоянно сме поемали ангажименти за предоставянето на европейска перспектива на тези държави. В случая става дума за доверието към нас. Изпълваме ли си обещанията или не? И в момента мисля, че има проблем именно с това, ако трябва да сме съвсем честни. Много ясни бяха условията, които поставихме на Северна Македония и Албания, като заявихме, че след изпълнението на тези условия ще встъпим в преговори за присъединяване. Тези условия бяха определени с единодушие от всички държави членки. Комисията не ги е определила на своя глава нито пък е принудила страната партньор да започне работа по изпълнението им. Тези условия бяха определени в резултат от интензивни консултации както с държавите членки, така и с страните партньорки. Нищо на никого не е било налагано. Става дума за условия, договорени в рамките на интензивни консултации и с широко мнозинство. Консултациите протекоха в условия на прозрачност – и ако след целия този процес съответната държава е изпълнила условията, то тогава би било естествено да встъпим в преговори с нея. Напълно съм съгласен с всички тези от вас, които казаха, че започването на преговорите или по-точно даването на зелена светлина за преговорите не означава, че непосредствено ще се пристъпи към преговори. От одобряването на започване на преговори до отварянето на първата преговорна глава обикновено минават месеци по настоящия регламент и за отварянето на първата преговорна глава трябва да се вземе решение с единодушие от всички държави членки. Така че даването на зелена светлина нямаше да е нищо повече от стартов сигнал – който да доведе до следващата стъпка. Щеше да бъде също така и признание на постигнатото от тези държави до момента. Попитахте какво би означавало нещо такова за останалите държави. Казах го във встъпителните си думи, ще го повторя и сега. Видяхме какво положително въздействие оказа Преспанското споразумение върху региона. Стигна се до нещо, което аз наричам ревност с положителен знак. В резултат от Преспанското споразумение бе даден нов тласък на диалога между Косово и Сърбия. Косово и Сърбия не искаха да останат по-назад, при положение, че други държави вече са постигнали толкова добри резултати. Преспанското споразумение оказа въздействие и върху други държави в региона. И това е така, защото нито една държава не иска да остане по-назад. Всяка една положителна стъпка в посока към европейска интеграция за една държава води до положително развитие на нещата в други държави и обратното. Ако не отправим послание с положителен знак, то това се отразява зле върху въздействието ни в други държави. Попитахте какво ще се случи в бъдеще с диалога между Косово и Сърбия. Нека бъда съвсем честен. От гледна точка на Сърбия, има смисъл да се стигне до положителен резултат от този диалог, т.е. до споразумение между двете страни, единствено и само ако на Сърбия бъде дадена европейска перспектива. А от гледна точка на Косово, то съм доста оптимистично настроен във връзка с вътрешно-политическото развитие на нещата там. Да се надяваме, че скоро там ще бъде сформирано правителство, което ще започне да работи по пропуските в правовата държава. Но, както вече казах, най-мощният стимул за развитие е даването на европейска перспектива. Както ние, така и представители на съответните страни, неведнъж сме казвали, че насърчаването на проевропейски реформи в страните е най-вече в интерес на гражданите. Нито една от двете страни не го прави, за да зарадва другата. Крайната цел е да се подобрят условията на живот за хората в региона. И в това отношение европейската перспектива е мощен фактор, основна движеща сила. Най-големият проблем на целия регион, включително и на държави членки на Европейския съюз от региона е тъй нареченото изтичане на мозъци, напускането на страните от страна на млади, талантливи, ангажирани хора, които се стремят към по-добър живот другаде, обикновено в други държави членки на Съюза. Целта на тези младежи не е да се учат в други държави и след това да се завърнат в родината им. Целта им е да останат там за винаги, завръщайки се от време на време при семействата си за вакансията или изпращайки им пари но това не е перспектива за развитие. Западните Балкани не са чакалнята на Европа. Те са част от Европа. Има риск да се обезлюдят цели региони. И това ще доведе до вакуум в буквалния и в преносния смисъл на думата. Ще постави на карта сигурността ни и няма да е в интерес на по-нататъчното економическо развитие на държавите, нито в интерес на по-нататъчното развитие на обществата им. Освен това, онези, които извършват реформите, много често нямат вътрешното убеждение, че тези реформи са необходими. Необходим им е натиск отвън под формата на европейска перспектива. Европейската перспектива е нещо, към което се стреми мнозинството от гражданите в региона. И така, онези, които отговарят за реформите, са принудени да ги проведат. Не винаги го правят с темповете, с които си представяме, че би трябвало да го правят, но реформите се провеждат в контекста на европейската перспектива. Без този ясен ангажимент от наша страна няма да можем да оказваме необходимото въздействие върху региона. А това въздействие от наша страна е в интерес както на хората от региона, така и в наш интерес. Откакто не бе взето решението за Северна Македония и Албания, разговарях с представители на всички останали държави от Западните Балкани, с изключение на Черна гора. И останах с впечатлението, че в момента там наистина ентусиазмът е на много-много ниско ниво. Няма инерция вече, което затруднява и нашата работа. Зададохте въпрос за Сърбия и въздействието на Русия върху Сърбия. Говорихте и за комуникацията. Може би малцина са унези от вас, които знаят, че Сърбия провежда повече военни учения с НАТО, отколкото с Русия но у обществеността остава впечатление за точно обратното и понякога това впечатление се насажда съвсем съзнателно, включително и от Сърбия. Ние трябва да провеждаме поради това необходимата комуникация, както в съответните държави от региона, така и с държавите членки на Европейския съюз. Това е една от най-острите критики, която се отправя към Сърбия, именно, че не привежда политиките си в достатъчно в съответствие с европейската външна политика и политика за сигурност. По време на последния съвет бе обсъдена и една нова тема но всъщност това, което се обсъжда в момента, съществува вече от доста време насам. Например, по отношение на принципите на правовата държава. Става дума за процедурата по присъединяване. Нито един процес по присъединяване не прераства автоматично в членство в Европейския съюз. С Турция, например, още от самото начало изрично се договорихме за това, че не е ясно как ще приключи целият този процес. Съвсем ясно сме заявили, че ако страната направи крачка назад по отношение на правовата държава, ще преустановим преговорите. Заплашихме с това и Черна гора в миналото. И заплахата сама по себе си доведе до много положителни промени в страната. Виждате, че и сега имаме достатъчно инструменти, за да реагираме и да упражняваме натиск. Предложихме по време на следващата многогодишна финансова рамка да не заделяме средства конкретно по държави, а по отделни тематични области. Така ще можем да оказваме по-силно въздействие върху работата по тематични области. Ще стимулираме също така и конкуренцията между отделните държави. Никой не е идеален, винаги може да се доусъвършенства нещо. Надявам се, че и моят приемник ще възприеме този подход. Но трябва винаги да сме честни с себе си. Винаги трябва ясно да си отговорим на въпроса важна ли е била една тема за нас действително или я използваме само като претекст за невстъпване в преговори. Преминавам сега към източното партньорство съвсем накратко. Украина, Молдова и Грузия. Винаги съм заявявал спрямо тези три страни, продължавам да поддържам тази теза и сега, а именно сключени са споразумения за асоцииране, както и за задълбочена и всеобхватна търговска зона. И трите страни имат възможност сега да се възползват от тези инструменти. Ние трябва да се погрижим за това да могат максимално да се възползват от тях. И първият конкретен резултат следва да бъде насърчаването на економическото развитие. Търговският стокообмен на трите държави с Европа отбеляза значителен ръст, най-вече по отношение на износа от трите държави към Европа. Този износ все повече отговаря на европейските стандарти, което е радостно. Радостно и за трите държави, тъй като те в миналото имаха отрицателно търговско салдо. Това е едно подобрение, но има още много какво да се постигне. Трябва да заложим на економическото развитие, както и на привеждането в съответствие на институционните структури. Още преди години предложих премахването на таксите за роуминг, тогава нямах представа до какви последици ще доведе това мое предложение. В Европа имахме нужда от 10 години, за да постигнем резултати по таксите за роуминг, така че сега в, на, на Западните Балкани ще можем да почерпим от този опит. Проблемът е, че в случая работим с фирми, които са ориентирани към печалби. Т.е. трябва да се намери възможност за балансиране на интересите. Но прави сте, че може да се използва премахването на таксите за роуминг в региона като възможност. Трябва да работим на първи етап за значителното намаляване на таксите при обмен на данни между региона и Европейския съюз. А що се отнася до Украина, можем още много дълго да говорим по тази тема. Основният въпрос е да се намери решение за партньорството. Трябва да се намери решение също така и за атомната електроцентрала в Островец. По въпроса за Тунис. Вече от няколко години подпомагаме Тунис с по 300 милиона годишно. Водим битка за това тези средства да се използват надлежно и за добри проекти. Настоящата политическа ситуация в страната не допринася реално за това, но въпреки това трябва да продължим много активно да подкрепяме страната по пътя и към демокрация. Същото въжи и за Египет. Тук се опитваме да подпомагаме работата на гражданското общество, както и на парламента. Работим за активизирането на парламентарната работа. Трябва да се работи в страната също така и в рамките на отделни сектори, например в сектора на енергетиката. Това е и в наш интерес. Тук се опитваме да работим по конкретни проекти, като напълно осъзнаваме какви са възможностите ни, какви са ограниченията ни. Египет, наред с Турция, е сред най-важните съседни на Европейския съюз държави. Благодаря ви, още веднъж за взаимодействието ни през изминалите години. Благодаря най-вече на онези от вас, които работиха тук и през изминалия мандат, най-вече на вашия председател. Благодаря на всички онези, които работиха в региона в името на повече стабилност. След няколко седмици, надявам се, вече няма да отговарям за този ресор, но и когато поема новия си ресор, ще продължа да работя ангажирано за региона. Скъпи Йоханес Хан, Аплодисментите бяха ясен знак за голямата благодарност на колегите тук в комисията за твоята голяма ангажираност през изминалите години. Ти беше нашият комисар, наистина. Много често ни гостуваше тук в комисията. Редовно разговаряхме с теб. Много от въпросите, които бяха зададени днес, могат да бъдат зададени на приемника на господин Хан по време на изслушването му а не малко от тези теми ще бъдат обсъждани в бъдеще и в работните ни групи. Благодаря на Йоханес Хан. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя ще бъде обсъдена при закрити врата. Затова моля всички унези, които не са оправомощени да участват, да напуснат залата. Моля да го направят по-бързо. и сравнително безшумно.